Thank you very much to everybody who's joining us for... Благодаря, колеги. Благодаря, че се отзовахте на поканата да присъствате на изслушването. Благодаря и на съпредседателя от е, Комисията за търговия. Един от съместник председателите на, на Комисията за търговия. Добре дошли на колегите на трибуната. Благодаря на Дита Шаранцова. за становището на ИМКО, комисията ИМКО по доклада. Благодаря и на докладчиците в Сянка. преговорите за трансатлантическото сътрудничество и партньорство са изключително важни за гласоподавателите в Европа, за хората, които представляваме. Те искат да се запознаят по-подробно с това как върват преговорите. И е хубаво, че изслушването днес е публично. Да поздравим всички, които присъстват на изслушването в интернет. Като комисия за вътрешния пазар и защита на потребителите имаме свои компетентности по темата преговори за договора за трансатлантическо партньорство и сътрудничество, стандарти, моторни превозни средства, текстил, машини, митници, защита на потребителите и обществените поръчки. Това са всъщност областите, които са в компетентностите на нашата комисия докладчикът е, поиска на днешното изслушване да се занимаем с е, първата част от този списък, е, <clears throat> тъй като преговорите вече са напреднали до някъде. А пък за онези, които остават да бъдат договорени, ще говорим по-късно. Ще дам думата на Тойка и от Комисията за търговия. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви поздравя от името на, на Комисията за търговия. А, нашият председател а, не може да присъства, защото а, в а, а, Комисията Интер има друго изслушване. Затова ме помоли да го заместя за изслушването за договора за стратегическо партньорство. Нашето изслушване се провежда в много важен момент в преговорите. Регламентирането на сътрудничество което е в центъра на този договор. И е много важно в договора да се включат съответните стандарти. На 10 февруари на, на, на тази част от текста беше обявена публично и може да я намерите в интернет, в страницата ни в интернет ще се опитаме да уточним съответните червени линии от гледна точка на парламента. В тази връзка искам в началото да кажа, че днес в 16 часа ще имаме изслушване за това сътрудничество за сектора енергетика, което ще ни помогне задълбочено да анализираме предложените текстове. Искам да благодаря на госпожа Дита Шереновска, която е докладчик от Имско по тази тема за текста, който е подготвила и нека я чуем. Um, I can only agree with what you have just said. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с това, което казахте за значението на ТТИП. Има специални кампании срещу преговорите които са добре организирани и добре финансирани. Но нищо ново по слънцето, защото това не е първото споразумение за свободна търговия, по което преговаряме. Да ви припомня, че предишното подобно споразумение беше с Корея. Тогава бях представител на Чехия в съвета. Разговаряхме подробно с съответните браншове, с профсъюзите, които се безпокояха от ефекта върху вътрешния пазар. Има колеги, които са участвали в преговорите за свободна търговия с Корея. Имаше много опасения тогава, но ако погледнете сега на статистиката, ще видите, е, че нашият износ се увеличил през последните 35 години с 35%. В резултат на това споразумение имаме положителен ефект върху европейския пазар. Нямаше съкръщаване на работните места, имаше е, развитие на економиката. Преговорите, за които говорим в момента, са преговори между двата най-големи пазара в света. И това е причините, причината за многото критики. Не бива да приемаме всяка критика отрицателно, а да я обсъдим внимателно. Важното е да не се разсейваме с измислени опасения и да акцентираме върху сериозните притеснения. Първо, стандартите за потребителите Европейската система за защитите на потребителите е различна, но резултатите са горе-долу същите. Как тогава двете системи, нашата и американската, да са съвместими, без да затрудняваме бизнеса, което означава, че много внимателно трябва да обсъдим съответните стандарти без да искаме да налагаме своите стандарти. Така ще създадем един международен стандарт, който ще е от голямо значение за економиката в Европейския съюз. Добре е да при тези дискусии да участваме с добра информация. В Вторият момент в преговорите беше на, на автомобилното производство, включително а, и машиностроението, а, които са значителна част от търговията между а, двете страни. Целта беше а, улеснения защо а, а, датските и германските компании а, им да правят а, двойни тестове. Целта е, е да е, е, се намали тестването и вземането на проби, което отнема много време и административно време. Госпожи и господа, може би е по-добре да спра до тук и да чуем останалите колеги. Като докладчик ще си водят внимателно бележки за да мога да взема предвид това при оценката на текста на споразумението. Благодаря. Thank you very much. It's very good. Благодаря ви. Хубаво е да видим, че има и правостоящи тук в залата. По-често трябва да присъстваме на нашите заседания. Тук обсъждаме различни теми. В момента се сменя компютъра, за да могат да бъдат качени презентациите на екрана. Заседанието се излъчва онлайн. Всички презентации ще бъдат на разположение на гражданите на интернет страница за електронните заседания ще публикуваме връзки в твитъра на Имко и в моя личен сайт. Линковете ще са на лице, ще са налични и презентациите. Искам да приветствам трима експерти. Жак Пелтман, от Центъра за изследване на европейска политика Йоханес Клейс, ръководител комуникация от Европейска пътекотическа организация Елена Сантьяго Сит, генерален директор на Сен и Сенелек. Всеки от тях разполага с 8 минути за презентацията. След това е предвидено време за въпроси Строго ще следя да се спазва по една минута за въпрос. Вече може да ми сигнализирате, ако искате въпроси. Аз ще съставям списък на желаящи за въпроси по време на първата презентация. Така, заповядайте, Жак. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, уважаеми евродепутати разчитах да се виждат и слайдовете. Тази тема не е хубаво да се представя без слайдове. Надявам се, че ще разберете, че качеството ще е по-низко от това, което по принцип е предвидено. Искам да направя следното предложение. Може ли Елена тогава да представи своето изложение първа, за да се качат междувременно вашите слайдове. И така, генералният директор на СНС на Сантьяго. Добър ден, дами и господа, уважаеми евродепутати, за мен е удоволствие да съм днес тук. Благодаря ви за поканата. Разбираме, че стандартизацията е много важен въпрос в контекста на трансатлантическото споразумение за търгови инвестиции. Смятаме, че Организацията за стърнатизация от двете страни на Атлантическия океан могат да дадат своя принос. Искам да дефинирам системата на европейска стандартизация и да подчертая кои са разликите между европейската и американската система за стандартизация. Искам да идентифицираме рисковете и възможностите от сътрудничество в областта на стандартизацията. Много важно е всеки да си даде сметка, че Европейската система за стандартизация е единен стандартизационен модел. Трите стандартизационни организации, СЕНСЕ, ЛЕК и ЕЦИ, полагат максимални усилия, за да имаме един стандарт, който да се приеме като идентичен от всичките 33 членове за Сени лек, без и, и да се махнат противоречащи национални стандарти, което означава пълна техническа хармонизация за повече от 600 милиона потребители. Важно е да се подчертае, че американската система е мултистандартна, което означава, че имате конкуриращи се стандарти в една и съща област. И потребителят на стандартите определя кой стандарт отговаря най-добре на неговите подробности. Това не гарантира достъп до американския пазар, но наистина помага. Това, което искам да подчертая в встъплението е, че системата за гласу... двете системи, европейската и американската, са много различни резултатите не са сходни. Защото европейски институционни организации по първоначален замисъл подпомагат единния пазар, осигуряват безопасни, екосообразни продукти на европейския пазар. А американската система почива на различен подход. Различните организации, те са над 250, различни стандартизационни организации, които са акредитирани в САЩ. Има около 500 по още, които не са акредитирани в САЩ. Това е фактор, който трябва да бъде взет предвид. Искам да подчертая колко важно е да се прави разграничение между стандарти, които помагат законодателство и стандартите, които произхождат единствено от пазара и са предназначени за стимулиране търговията, но не са свързани с, законодателството и обществени интерес. В Европейския съюз процесът е много гъвкав. Ние се борим да се намалят разходите години наред с, с запазване на нивото на обществения интерес – в самото начало на процеса има заявка за стандарти, които трябва да подпомагат европейското законодателство. Хармонизираните стандарти са на доброволни начала и те са альтернатива за съответствие с европейското законодателство. В САЩ стандартите се включват чрез препратка в законодателството, което означава, че те стават закон задължителни и няма друга альтернатива за спазване на законодателството. Именно тогава стандарти се използват в помощ на законодателството. Европейския е, процес бе значително подобрен с регламент 1025, с всичките изисквания. Всички заинтересовани страни трябва да получат възможност да дадат своя принос и да дадат забележки хода на процеса за стандартизация. Много важно е да се подчертае, че се поставя голям акцент на участието на МСП. Много дейности се развиват от държавите членки за насърчаване на участието на мес... малки и средни предприятия. Потребителската организация също дава своя принос за стандартите, за да са сигурни, че се вземат предвид и гледните точки на потребителите. Рамката е добра, на лице е пълен ангажимент от всички участници, за да се учат от всички тези интереси. Важно е да се подчертае, че в Европа има непряка препратка към стандартизацията. Това е нещо, което искаме да се запази. Косвената препратка означава, че се визират стандартите в съобщения и те не са задължителни, а факултативни. Това е начинът, чрез който посредством стандартизацията ние насърчаваме новаторството. Смятаме, че наистина е възможно да се даде принос към трансатлантическото партньорство чрез стандартизация, но не подкрепяме промени в сегашната система. Изключително важно е в главата, която е свързана с стандартизацията да има регулаторна конвергенция. При това положение ще има възможност да работим с колегите от САЩ по разработването на стандарти, които, макар и да знаем, че степента на приемливост в Европа ще е по-голяма от формална точка, колкото в САЩ, ще можем да разработим съвместен стандарт чрез участието на заинтересованите страни, който да насърчава еквивалентни регулаторни изисквания, че ще има пълен дисбаланс. Няма да има симетрия на достъпа до пазара. Европейските заинтересовани страни ще трябва да се лутат из джунглата на хилядите американски стандарти, как да получат достъп до американския пазар, включително изискванията за оценка на съответствието, кое, които в някои случаи са задължителни и са включени в самия стандарт. А САЩ вече има пълен достъп до европейския пазар с неговите хармонизирани стандарти. Така или иначе, ние ще работим с американските партньори, защото смятаме, че сътрудничеството крие възможности. Ние работим с Американския институт по стандартизацията, по създаването на трансатлантическа платформа за стандартизация. Ще идентифицираме конкретните теми, по които няма стандарти на международно ниво като ИСО. И ще поискаме регулаторна конвергенция и сближаване. Тоест, ще се опитаме да разработим съвместни технически спецификации които станат факт в САЩ и в Европа. И така има възможности. Трябва да и нашите членове заинтересованите страни да имат желание да подпомагат тези инициативи. Необходимо е да се поема ангажименти от двете страни, от Америка и от Европа. И така, две искани, моби, моля, да няма взаимно признаване на стандарти, което ще е абсолютно асиметрично, що се отнася до достъпа до пазара в Европа и САЩ. И на второ място, ако има молба за използване на стандарти за подпомагане на законодателството, първо да се мине през етапа на регулаторната конвергенция, сближаване. Благодаря. Благодаря. Техниката най-накрая заработи. Ще дам думата на Жак в Фелтман. Презентациите се виждат и на екрана в момента. Um, what, what? Another tech. I'll begin anyway. Um, thanks for the invitation and particularly. Благодаря ви за поканата. Най-вече защото вашата парламентарна комисия се занимава с въпроси, които се разглеждат и в трансатлантическото партньорство. Това са теми, често свързани с пазара, но този път става въпрос за а, неевропейския пазар. Мога ли сам да местя слайдовете си? Не, явно не. Бихте ли а, могли да а, работите вие с компютъра, защото в противен случай губим време? Да отидем на следващия слайд. Тук виждате за какво става дума в един слайд в трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. научната и развойна дейност в областта на економиката потвърди, че си заслужава да говорим за нетарифните бариери в по-широк смисъл на думата. Виждате тук каква ще бъде економията от мащаба. Става въпрос за техническите пречки пред търговията. Не можем да знаем дали тези резултати са ам, реални, но виждаме каква е разликата между а, ситуацията в Европа и в САЩ. Заслужава си да премахнем този тип пречки е а, основното заключение. Бихте ли могли да дадете следващия слайд? При техническите бариери имаме триетапен подход, който вие добре познавате. Нетарифните бариери са по-големи, регулаторните са по-малко, но са повече от техническите а, пречки. Нататък, моля. Ако искаме да се справим с техническите пречки, тогава трябва а, да помислим дали не трябва да го правим през следващите 20 години. Трансатлантическото партньорство може системно да се справи с този проблем. Тук обаче не става въпрос за целите. Справенето с техническите пречки е свързано с изпитването с регулаторната рамка, но не и с целите. Това няма никакво значение, няма никакво значение това, което много често може да четете в различните блогове. Европейския съюз би могъл да използва амбициозен подход. Аз бих казал, че като цяло текста на Европейския съюз свидетелства за такъв амбициозен подход, като тези технически пречки трябва да бъдат разглеждани в специфични глави във всички споразумения. На следващо място целта трябва да бъде силно изразена. Защо се нуждаем от такава цел? Защото техническите пречки ще бъдат разглеждани в трансатлантическото партньорство, а в последствие е, това споразумение ще се превърне в живо такова. То ще даде някакви резултати. Знаем какви могат да бъдат резултатите, но те могат да се получат само ако имаме строго зададена цел. Предложението на комисията е това, което бих нарекал Sing EU+. Не знам какво е предложението на САЩ. Може би някои в тази зала знаят, но аз не зная. Говорил съм с хора в САЩ, които знаят всичко, но на тях не им е позволено да ми разкриват информация от този вид няма никакво изтичане на информация и когато погледна Корус, споразумента на САЩ с Корея, виждам какви са основните недостатъци. Това са основните пропуски в сравнение с предложението на Европейския съюз. Има обаче доста обещаващи аспекти във връзка с сътрудничеството и прозрачността. Няма а, разпоредба за техническото регулиране, няма нищо за а, етикетирането, а, дори няма цел. Просто има глава, в която не е зададена никаква цел. Можете ли да си представите? Преминавам към различните възможности съвсем набързо, защото имам само 8 минути. Първо хармонизацията. Кратки отговор на този слайд е, че тя не е невъзможна, но е, е рядко явление. Виждате тук, че има кооперативни начини на сътрудничество, които дават необходимия резултат. В този случай може да се се стигне до търсения резултат, но може и да не се стигне. Затова е много важно да вземем предвид и тази възможност. Следващия слайд, ако обичате. Хармонизацията на стандартите е трудна с САЩ. Защо? Защото трябва да се базираме на стандартите ИЗО и тези на Европейския съюз. САЩ практически не разполага нищо а, с оглед на стандартите ИЗО. Стандартите на Европейския съюз са 72% идентични по отношение на ИЗО изискванията и 21% са а, еднакви по смисъла на другата сертификационна система. А ние не бихме искали да има отклонения от вече съществуващата система. Взаимното признаване. Аз съм против. Както знаете, написал съм труд във връзка с взаимното признаване. То изисква много усилия. Когато е направено добре в Европейския съюз, резултатът е добър. Въпреки, че ние измислихме взаимното признаване, сега разполагаме с добра рамка, но дори в този случай се нуждаем от специален регламент за процедурата 764 от 2008 година. И аз не бих се опитвал да включвам взаимно признаване в рамките на трансатлантическото партньорство. По отношение на стандартите, чухте вече госпожа Сантяго. Ако а, ги използваме. Разбира се, чухме госпожа Сантяго, която е против. Аз също съм против. Но в доклада, който представих на вашата парламентарна комисия, съм направил подробно предложение за това как без да променяме двете системи можем да постигнем гъвкавост без да навредим на вътрешния пазар. Радвам се, че имам възможност да поговорим за това. Някои хора в САЩ дават възможност това да се случи в рамките на трансатлантическото партньорство. Оценката на съответствието, изготвена от регулаторите в САЩ, е стар проблем. Както виждате във второто тиренце, тук не се опитва начина по който работят, а по-скоро слабите звена. Трябва да се подобри метода на работа, но трябва да бъдем реалисти, когато извършваме а, прегледа. Трансатлантическото партньорство може да вземе предвид подобна процедура. Протокола СЕТА е а, изключително важен в този контекст и е, след като споразумението за взаимно признаване е, се провали, аз не би го подкрепил и в този случай. Разпоредба за съвместното сътрудничество в съответната глава е, също е необходима, но трябва да помислим за сътрудничеството в областта на регулаторната рамка, тъй като може доста да се получим в това отношение. Благодаря. Благодаря ви и аз. Добре дошли на представителите на Латвийското председателство и на представителите на съвета. Те се присъединиха към нашето изслушване. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Сега да чуем Йоханес Клайс, началник на отдел комуникации на Организацията на европейските потребители. Заповядайте. Um, so Благодаря ви че ми давате възможност да говоря по темата на потребителя и трансатлантическото партньорство. И аз имам слайдове, които може би не са толкова важни като на колегата. По-късно ще бъдат качени на интернет страницата. И така, да минем следващия слайд, който ще пропусна, защото се надявам, че нашата организация е позната на комисията ИМКО. Само искам да ви очертая основните ни области. Потребителски права, дигитални права, продоволствие, финансови услуги и устойчивост. Следващия слайд, ако обичате. За целите на презентацията Искам да направя разграничение между стандартите, в строги смисъл на думата, и, защита, и стандартите за защита на потребителя, които визират закони и ниво на защита. Това въжи за целият дебат е, за трансатлантическото споразумение. Искам да добавя още един слой днес. А бъдещ, именно бъдещето за нормативни актове. Ще говоря за сегашната рамка за защита на потребителя и бъдещето на дейност и технически стандарти. Клиническите стандарти няма да се спира много, защото госпожа Сантяго вече говори много по темата. На следващото място, сегашната е, нормативна уредба и ползите от е, търговската сделка спрямо единия европейски пазар. Ако виждате да изключите осветлението, продължавайте. От точка на потребителите, оценката е дали споразумението положително и отрицателно не може да бъде извършена единствено в основа на економическите аргументи. Особено ако знаем, че и цифрите се обсъждат доста оживено. Ако извършим съпоставка с единия пазар, трябва да видим, че за потребителите има не само економически ползи от единия пазар, които са явни чрез намаляването на разходите по дейността, следното време, което води до по-низки цени за потребителя, по-низки цени на услугите, което е хубаво за потребителите към точка на економическите ползи. Но има и допълнителни ползи от единия пазар, които са по-скоро свързани с общите стандарти за защита, тъй като ние спазваме основни принципи, като уредба въз основа на рисковите опасностите, принципа на предпазливостта и наличието на консенсус. Това е доверието, което вече съществува на Европейския съюз, което искаме да проистече от дискусията днес. Следващия слайд относно нормативната уредба за потребителите няма да се снижават съществуващите стандарти според комисията. Готови сме да приемем това, но когато говорим за взаимното признаване, господин Пакман вече спомена тази тема, за нас е ясно, че това няма да доведе до промена в действащото законодателство, но може да се отслаби нивото на закрила през все това защото в краткосрочен план могат на пазара да има продукти, които не отговарят на легитимни очаквания за спазване на европейските законите правила, а в дългосрочен план може да се окаже натиск върху Европейския съюз, защото европейския бизнес ще види, че американския бизнес има конкурентно предимство заради други по-низки стандарти. Стандарти, които не спазват. Така че очакваме да видим как ще се реализира взаимното признаване в бъдеще. Особено с оглед на широкото приложено поле на споразумението. И на последно място, във връзка с нормативната уредба, етикетирането. Често чуваме, че то е начин за преодоляване на законодателните различия. Тук трябва да сме много внимателни, защото и без това има много информация за потребителите. Етикетирането трябва да е интелигентно и да съдържа само необходимата информация. То не е и панацея на всичко. Трябва да се извършват е, проучвания след потребителите, да се отчитат културните различия и етикетирането не трябва да замества държавните мерки някои етикети просто не могат да бъдат разбрани от потребителите. На последно място избора на потребителите. Хората очакват стоките да са безопасни и разчитат на властите да ги защитават срещу небезопасни продукти. И етикетите не трябва да са бреме за потребители. Например, липса на ГМО-та Значи, ако има някои потребители, които не искат ГМО, ако в етикета пише, че продукта съдържа ГМО, това било доста по-информативно за потребителя. Следващото място – бъдещето нормотворчество. Тоест, ние не трябва да спираме само действо законодателство, но и на бъдещето такова. В тази връзка поставяме голяма въпросителна във връзка с понятието регулаторно сътрудничество. Както спомена председател, документа е публикуван преди две седмици. Според мен в него има много елементи, които сериозно ще се страшат нашата възможност за бъдеща на творческа дейност, което може да се отрази и на потребителите. Ще маркирам само някои от тях – ако се предвижда страните да обменят актове, които все още не са решени. Съществува риск, когато те се обсъждат от парламента и, съюз, и съвета, да се отслабят, което ще осигури възможност за много интервенции в нормотворческата дейност. Това не означава, че ние сме против идеята за законодателно сътрудничество. Сътрудничество, както е да речем при фаровете на автомобилите, е разумно, но при все това, с оглед да се намали ефекта върху търговията, може да се стигне до прекалено голяма намеса на нашия търговски партньор в нашия собствен процес на взимане на законодателни решения. Следващия слайд. В блога на госпожа Малстрюм се казва Подобно сътрудничество ще поставя акцент върху техническите правила, но всъщност се включват и регулаторните актове, които определят изискванията, свързаните процедури, свързани с стоки, включително и характеристиките и съответните методи за производство, тяхното представяне и употреба. Тук се включва всичко, защото характеристиката на една стока може да е максимално остатъчно ниво на вещества, химически вещества. Т.е. това не са технически правила, тук се засягат много важни неща от гледна точка на потребителя. Комисията казва, че много области ще бъдат изключени от обхвата на регулаторното сътрудничество. Само, че в текста се говори за регламенти и директиви. В текста няма нищо, което може да се каже, че ще бъде изключено потребителското право и правилата защита на данните. Ето защо според нас е изключването на конкретни области от регулаторното сътрудничество сегашния текст може да има пагубен ефект върху потребителите. И на последно място. За стандартите. Колегата каза, че има участие на съндързационните организации. Според нас трябва да се вземат предвид мненията на тези организации, когато се обсъжда намаляването на различията в процеса по стандартизация в Европа и САЩ. И на последно място, нямахме време днес да обсъдим ASTS. Но това е много важно, гледна точка на защита на потребителя в Европа. Искам да направя към хаштаг – ако кликнете, ще разберете защо тази тема е толкова важна за защита на потребителите в Европа и какви рискове. So far there are five speakers on the speakers list. So в списъка за изказвания има петима души. Нека първо да чуем координаторите. Евелин, искаш ли думата? Да. Дайте ми знак, ако искате да се изкажете. След това ще е, отговаряме на въпросите в групи по три Паскал, искаш ли дума? Евелин Гепард, Анна Мария Трансмилсе, госпожа Крапини, Марета Жака, Паскал, има ли други желаящи? Евелин, имаш думата. Благодаря за представената информация. Тя е много полезна. Нека да прочета един текст, който ми се струва, че можем да приемем като заключение. Написах нещо като въпрос към госпожа Сантьяго Сивите. Какво е положението в момента с взаимното признаване? Вие отговорите, че в тази сфера има сериозни трудности. И това се вижда и в обществения дебат един въпрос. Е, по време на последния парламентарен дебат, мандат, имаше дискусия за модернизация на системата за стандарти. Стана дума и за услугите, защото в предишния период е, се, са се визирали най-вече продуктите – Очакваме и услугите да бъдат включени в новите стандарти. Още един въпрос. Господин Клайс. Споменахте етикетите и проблема с етикета за происход. Дадохте пример с един образец. Ако погледнете обаче текста, ще видите, че изискванията там са доста по-различни от това, което искаше Европейския парламент. Каква е вашата оценка по този въпрос? Въпросът а, в сета не е уреден много добре. Въпреки, че текста е огромен. Имам доста въпроси. Позволете още един въпрос за регулаторния обхват. Може ли по-конкретна информация от тримата докладчици за възможностите. Аз лично не виждам възможности и евентуално за рисковете. Малко по-конкретна информация, за да получим по-добра представа. Особено за услугите. Тук очаквам сериозни проблеми. И отстъпление от е, защитата на потребителите. цена. Екаре, благодаря. Извинявам се от името на координатора на НП. Трябваше да присъства на друго заседание. Благодаря. Предишният път в моето изказване казах, че премахването на тарифите е, е, е и изделката е, споразумение е, носи достатъчно е, ползи за потребителите. Въпрос към а, е, специалистите. Какъв ще бъде ефекта от премахването на, на, на тарифните пречки? Вторият ми въпрос е, е за другите нетарифни пречки за търговията. Много е трудно да се разбере е, е, на кои неща са стандарти, е, кои са пречки за търговията. Има една представа за Съединените щати, че това е нещо като дивия заед, запад, дивия запад. Но там има висока степен на регулиране. Има някои стандарти, с които са по-добри от нашите. И един въпрос. Дали смятате, че американските стоки не са безопасни? Ана Мария Кораспил благодаря вчера в Берлин Сесилия Малстром беше посрещната от хиляди протестиращи срещу споразумението за инвестиции и партньорство. В Европа в момента се наблюдава една вълна на антиамериканизъм. Това ме тревожи. Е. И тревожи колегите в нашата комисия. От години работим в нашата комисия за защита на потребителите. Може би имаме проблем с комуникациите. Ето този факт, че провеждаме изслушване, показва, че политиците държат преговорите за това споразумение да бъдат прозрачни. Въпреки това има протести. От тук се тревожа, че говорите за недостатъци, а забравяте огромните предимства за потребителите, защото Съединените щати са нашият най големият търговски партньор. В Нью Йорк, ако отидете на ресторант, дали веднага се озовавате в болница? За това се очудвам как потребителските организации в Германия вече са решили, че споразумението е насочено против тях, без въобще да сме виждали текста. Така че имаме отговорност във всички организации, които се занимават с защита на потребителите, да представяме факти. Дали а, ще бъдем завладени от а, а, декларирани пилета в Европа? Дайте ни конкретни факти. Един въпрос е, към Елена от името на координатора на НП. Изключихте взаимното признаване, разбирам защо. Казахте, че трябва да има регулаторно сближаване. И това изисква промяна в законите тук и в щатите. Сближаването на стандартите е много важен момент в споразумението. Благодаря, Касъл Штайнер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на, на докладчиците. И в предишния мандат имаше дискусия за единия пазар. От тук, от тази страна на Атлантическият океан и а, от другата страна. Получихме много а, а, имейли, много от тях бяха отрицателни. Тогава се попитахме защо е така, защо са а, критични без да знаят какво е предложението. Обсъждаме един текст, който носи голям потенциал за взаимни ползи. Може би е възможно да ни кажете повече за ISDS, за това как протекоха преговорите с Канада. Знае, че има една специална антиамериканска програма, която се разпространява в Европа. Има с някои опасения за обществените услуги. Важно е да няма заплахи за тях. Нека да видим къде можем да си сътрудничим. Предишния път казахте, че евентуално ще има споразумение през есента. Благодаря, госпожо председател. АСТС е изключително важно да бъде включен в споразумението. След това трябва да включим и стандартите. Никола Данте. Ще ви изключвам след една минута регламент. Allora, io penso che la segretezza della trattativa abbia fatto dei danni enormi eh, per... Eh, Мисля, че поверителността в тези преговори е вредна за общественото мнение. По този договор можем да постигнем амбициозни цели и по-добри стандарти и в Европа, и в Штатите. Не смятам, че европейските стандарти са най-добри и дават най-добри гаранции. Вижте какво става в Европа. Допускаме различни текстилни материали, които са опасни. Същото може да се каже и за косметиката. Затова трябва да сключим споразумение, в което да се предвиди най-висока степен на защита на потребителите. И да не си мислим, че Европа е съвършена, а американците изобщо не защитават потребителите. Въпросът е много по-сложен. Да, ще има време да проведем дебат по този въпрос публично сега е момента да зададете въпроси на специалистите. Ето това е моят въпрос. Някои от американските стандарти са по-взискателни от европейските. Нека да изберем най-добрите европейски стандарти и най-добрите американски. И само така хората ще приемат споразумението. Благодаря. Într-un minut. Ehm, pentru mine a fost... Uh, Благодаря, е, госпожо председател. Ще бъда кратък. Някои от посланията, които чухме днес, е, са доста тревожни. Казано беше, че преговорите са трудни. От друга страна, имаме голяма нужда от споразумението. Въпросът ми е как може да постигнем двете цели на Европейския съюз еднакъв достъп до пазара, нашите производители да не бъдат третирани неблагоприятно. След това защитата на потребителите, Не може с различни стандарти да искаме е, достъп на нашите стоки в е, Съединените щати. проверките в Европейския съюз увеличават е, цените. Американците нямат такива разходи и цените са по-низки. Благодаря, госпожо председател. Два конкретни въпроса. Един към господин Клайс. Да, потребителите и гражданите са в центъра на споразумението. Какво мислите за увеличаването на покупателната способност на потребителите и също така за търговията между фирмите? Има нужда да запазим качеството на живота в Европейския съюз и затова настояваме на своите стандарти. Получихме текстове от Европейската комисия, че стандартите няма да бъдат понижение. Въпрос към специалистите. Доволни ли сте от декларацията на комисията? И какво мислите за следващия период от 20 години, когато ще има по-голямо участие на нововъзникващите пазари? Следващия въпрос към другия специалист. Какво означава провал и как той ще се отрази на нас е, като търговски партньор в бъдеще. Благодаря. Аз е, <clears throat> не съм антиамериканец е, и не съм убеден, че ще има катастрофални резултати. в преговорите за сета включихме 1400 географски означения и а, загубихме а, значителен брой географски означения. за споразумението с Съединените щати. Говорим за 2500 географски означения. Дали те ще престанат да съществуват? Дали искате, колеги, да отговорите на въпросите? Една минута само за отговор, след това е, може да дадете писмени отговори. Нека да приключим с този дебат. Имате по една минута за отговор. Дамите първо. Няма да говоря за взаимното признаване. Тук има недоразумение в Европейския съюз работим с един стандарт, а, в Штатите работят с няколко стандарта. Тогава няма възможност за взаимно признаване. А пък американските стандарти, които ние ще изберем евентуално, няма да ни дадат достъп до американския пазар. Така че е, е, стандартите не могат да бъдат е, решение на проблема. Ние използваме стандартите в Европа по различен начин. Един стандарт и след това даваме достъп до пазара в Штатите работят с много различни стандарти. И тези стандарти са задължителни. Европейската система работи с декларация за съответствие и стандартите са доброволни. Ако няма регулаторно сближаване, няма да има симетрия в достъпа до пазара. Трябва да включим и заинтересованите страни. Добре е специалистите от производството да седнат на масата на преговорите и да уточнят техническите параметри. Ако те се включат в разработването на такива стандарти, имаме, ще имаме успех. Има два теста за Благодаря ви, но все пак надхвърлихте регламента. Йоханес, имаш думата. Първо ще отговоря на въпроса за дали това дали можем да се разберем за тарифите. Естествено, ако намалеят, намалим тарифите, ще има ползи за потребителите. И това е конкретен пример за намалени разходи, по ниски цени. Никога не сме твърдели, че Съединените щати са нерегулиран е пазар. Поддържаме постоянен диалог с нашите колеги там. И не можем да претендираме, че нашата защита на потребителите е по-добра. За прозрачността. Мога да кажа, <clears throat> че нашите организации не са против това споразумение. Ще изчакаме да видим крайния текст за прозрачността бихме искали да видим конкретните глави, за да можем да представим своето мнение. За сега обаче нямаме възможност да вземем конкретна позиция и не мога да кажа дали регулаторното сътрудничество е риск. Именно за това ви поканихме тук, казва председателката. Благодаря, че се озовахте на поканата. Благодаря ви за коментарите. Ще ги вземем предвид. Провеждаме днешното изслушване, защото искаме да чуем представители на защитниците на правата на потребителите. Чак, получих много въпроси, затова предлагам да сменим стандарта за минута и секунда. Първо, стандарта и регулирането трябва да работи много внимателно с термините. В противен случай ще се объркаме. Дали има публичен дебат за споразумението ето това нашето тук е дебат. А има, има една огромна кампания, която тече в публичното пространство. Бих препоръчал на депутатите да прочитат последният доклад в който се анализира кампанията на НПО-тата в Германия. Общо взето 86% от коментарите са от една и съща организация. И те доминират дебата там и стоят през цялото време в Твитър Моята препоръка към евродепутатите е да не се вслушват в подобни кампании. Третия въпрос за взаимното признаване на стандартите. Съгласен съм с Елена Сантьяго. Има известна гъвкавост. Важното е да не се променя системата. И двете системи. Условието от нашата страна е, че ако признаем техните стандарти, те трябва да признаят нашия стандарт. Накрая, интересният въпрос за конкурентоспособността. Дали ще се проверят преговорите. Това е почти невъзможно, но не знаят дали успехът ще бъде пълен. Ако се стигне до провал, ще има ефект върху съответните индустриални браншове. Има някои сектори, които не желаят да имат такова споразумение но има някои а, индустриални сектори, където сме много добри. Да речем електрическите прибори. Нашият а, сектор е много конкурентен. В а, сферата на химикалите, на изискванията в Европа са много а, високи Същевременно на нашите производители са много конкурентно способни, така че трябва да се разглеждат нещата сектор по сектор. Автомобили. Европа е голям износител и за това на трансатлантическото споразумение дава на чудесни възможности. Благодаря. Очакваме конкретен анализ. Сега ще дам думата на съпредседателя. Благодаря. Parce que nous avons déjà 15 minutes de retard que nous allons Извинявайте, госпожо председател, опитваме се да наваксаме 15 минути закъснение. Сега ще посветим нашата дискусия на автомобилния сектор. Първият ни оратор е господин Иван Ходък, член на борда на директорите на института в Прага. Господин Юрген Мац, економист в института в Кьон и госпожа Барбара Бонвисито е, от Генералната дирекция ГРО на Европейската комисия. Господин Иван Ходък, имате думата. Добър ден, дами и господа. Благодаря на двамата председатели, че ми дадоха възможност да говоря в тази зала. Първоначално малко статистика. Никой не засегна статистика, така че ще го направя набързо. В секторно на автомобилостроенето 10% от общата търговия с САЩ засягат колите. 35% от глобалните продажби са свързани с автомобилите и 50% от глобалната търговия. Над 50 милиона евро лични автомобили и части се търгуват е, между, САЩ и, между САЩ и Европа. Говорим за 1 милион е, коли, които са обект на търговия. Е, сега нетехнически пречки по търговията. Ако разгледате проучванията, ще видите, че 26% от наценката е свързана с тарифите. Ако се махнат само 25% на техническите пречки и тарифите, с 150% ще се увеличи износа към САЩ. Това са резултатите от проучване на комисията. Относно заедостта и растежа, това ще доведе до 1,5% заедост в автомобилостроенето. Това е економическото въздействие. Относно регулаторното сътрудничество и сближаване, ще засегна действащото и бъдещото законодателство. Относно мандата за преговорите, ще видите, че там се говори за амбициозно ниво на регулаторна съвместимост чрез взаимно признаване и засилено сътрудничество между регулаторите и хармонизация. И това не засяга правото на творческа дейност. Без спомената сделката с Корея. Да, ние бяхме против нея. Признавам го. Но това е първото важно международно търговско споразумение, където браншовите двете страни от Честил океан подкрепят споразумението. Извършихме презентация през април 2013. И европейския и американския бизнес подкрепят цялостно споразумение, което включва три елементи. Елиминация, директна елиминация, е, елиминация на търговията, регулаторно споразумение, регулаторно сближаване. Както вече бе казано, най-големите економии за бизнес, за потребителите и за економиката е, идват от регулаторното сближаване. Това включва не само големите автомобилопроизводители, но малките и средни предприятия, страна като Чехия, откъдето коли няма да се изнасят в бъдеще за САЩ, в близко бъдеще поне. Малките и средни предприятия ще се възползват от износа на части към САЩ или към Германия, които да се използват за сглобяването на автомобили. целта на, закон... на регулатора. Ние сме изправени пред две различни регулаторни системи. Европейската и американската, които са различни. Не можем да подходим ред по ред, но можем по кластери предните стъкла и фаровете, на тях спадат около 16% от нетехническите пречки при търговията. А ще видим от технически проучвания, че тези кластери са технически съвместими. Това изискване обаче е тясно сътрудничество между двете страни. Както вече бе казано, пряко и косвено, някои от САЩ и Европа твърде, че са повиш, що се отнася до регулаторните изисквания. Ако се поставят нещата на тази основа, всичко приключва. Трябва да започваме да се сътрудничим на равни начала. Системите са различни. Да, но това не трябва да пречи на регулаторните органи да покажат, че има еквивалентност на резултатите, без да се намаляват стандарти за безопасност – в автомобилостроенето и от двете страни на океана се казва, че не трябва да се застрашава безопасността и екостандартите. Това е не по-малко важно и за бъдещата регулация. Има нужда от ясно сътрудничество между регулаторите от двете страни, пряко и чрез международни форуми. Имаме 29-я кръг на преговорите на СЕТИО в Женева, споразумението ЮНЕСИ от 1999. Е, Тоест има места, където може и следва да се сътрудничи в областта на бъдещето законодателство. Това е абсолютна необходимост. Относно електроавтомобилите, това са бъдещи законодателни актове и трябва да работим съвместно по тях. Това ще ни позволи да сме водещи в сферата на световните стандарти, в Сетио, в Женева и на други места. Това може да стане чрез органа, който предлага комисията или по друг начин. Няма значение. Въпросът е, че трябва да има тясно сътрудничество между регулаторните органи от двете страни на Атлантическия океан, система за ранно предупреждаване, обмен на информация, консул... редовни консултации. И на последно място в тази връзка е необходимо да се сътрудничим в сферата на научно-развойната дейност. Можем да идентифицираме проекти, по които можем да работим за бъдещо законодателство и предварителни проучвания, съвместно с САЩ. В заключение, преговарящите екипи трябва да спазват мандата за преговори, а именно да постигнат амбициозно ниво на регулаторна съвместимост и кохерентност. Това ще е най-голямата полза. Много по-голяма, отколкото премахването на тарифите само по себе си. На второ място, регулаторното сближаване и сътрудничество трябва да са факти в бъдеще. Не можете да засягат само действащото законодателство. Трябва да се включи и бъдещето законодателство. Ако не успеем да договорим по цялото споразумение с трите елемента, премакване на тарифите, еквивалентни резултати от съществуващите или част съществуващите изисквания и сътрудничество по отношение на бъдещето законодателство, ще пропуснем една огромна възможност. Огромна възможност. Пропуснахме възможност в рамките на TAC, TBC. Ако го повторим, няма да се върне отново тази възможност. Благодаря. Благодаря, господин Ходак. Следващия оратор е господин Юрген Матес, който е економист в Института за научна и развойна дейност в областта на економиката в Кьом. В момента той изготвя а, труд във връзка с а, регулаторната рамка на автомобилния сектор по искане на парламентарната комисия ИМКО. Благодаря ви, уважаеми дами и господа депутати. Имам три основни послания, като разбира се ще повторя някои неща, които вече бяха казани. Ще се опитам обаче ясно да структурирам изказването си. Регулаторното сътрудничество, по наше мнение, е ключа, за да може да се възползваме от трансатлантическото партньорство. А, има много обещаващи резултати в автомобилния сектор. Регулаторното сътрудничество на второ място не поставя под въпрос за крилата на потребителите и законодателната автономност на Европейския парламент. На следващо място Регулаторното сътрудничество е изключително сложно, както вече чухме. Напредъка се очаква да бъде труден и бавен. По първата точка, регулаторното сътрудничество, което е доста обещаващо в областта на автомобилния сектор. Вече чухме цифрите, като основната линия е, че тарифните пречки са ниски и може да се намалят нетарифните бариери. Това а, ще даде възможност да се спестят много разходи и което ще е в полза на потребителите. Мисля, че а, това е много добра а, перспектива. На следващо място, във връзка с малките и средни предприятия, те са обезсърчени от нетарифните бариери при трансатлантическата търговия. Както всички знаем, малките и средни предприятия играят ключова роля за заедостта в Европейския съюз. Упоменат беше значението на премахването на тарифните бариери от страна на господин Ходак. На следващо място в автомобилния сектор има голям потенциал. Знаем, че САЩ е най-големия пазар за автомобилостроителите в Европа. Там има, е, е, вече имаме и търговски излишък, така че имаме голям интерес да премахнем нетарифните бариери. Ние също имаме какво да предложим в това отношение. На второ място, закрилата на потребителите. По наше мнение, тази закрила не е застрашена от трансатлантическото партньорство по три причини. Стандартите на САЩ за закрила на потребителите, както спомена и британския колега, не са по-низки. Липсата на принципа за предпазливост в САЩ се компенсира от конкретна система в САЩ. Така че резултатите в крайна сметка в автомобилната индустрия са едни и същи. Европейската комисия и политическите лидери от двете страни на Атлантика се ангажираха да не снижават стандартите за закрила на потребителите. И следващата трета причина, подхода на Европейската комисия за регулаторното сътрудничество изисква взаимно признаване да се прилага само когато стандартите за, в областта на околната среда и закрилата на потребителите са изпълнени, което означава, че има възможност да се признаят различните части в този контекст и подхода свързан с клъстерите, също може да бъде приложен. Важно е на този етап да подчертаем, че регулаторното сътрудничество има за цел да се установят ненужните тарифни, нетарифни бариери, като същевременно се запази висока степен на закрила на потребителите. Запазването на суверенитета на Европейския парламент е осигурено, е, защото Европейската комисия и нейният подход към регулаторното сътрудничество има за цел да спази и цяло правото да се регулира, като законодателните органи ще имат последната дума. По този начин не се дава последната дума на определена институция, ще има сътрудничество между законодателните органи. малко по-общ контекст бих искал да кажа, че да, има смисъл регулаторните правомощия да бъдат делегирани, защото става въпрос за сложни теми контрола на регулаторните правомощия от страна на законодателните органи е, е широко разпространена идея в Европа. Делегирането на надзора е, се прави и е, за Европейския банков орган, но има и много други примери. Необходимо е да има надзор, за да се уверим, че делегираните актове подлежат на контрол от страна на Европейския парламент – контрол върху регулаторните органи трябва да се упражнява от законодателните органи. Европейския парламент, който е законодател, също ще взима важни решения. Националните парламенти също ще бъдат включени. Важно е да се гарантира автономност на Европейския парламент. Това не трябва, то не трябва да се подкопава от статута на трансатлантическото партньорство за живо и променящо се споразумение. По отношение на взаимното признаване, навлизаме в поле, в което може да възникнат някои проблеми, но по наше мнение те са разрешими. За да можем да ги разрешим, по наше мнение е важно да се седи отблизо на предъка в преговорите по трансатлантическото партньорство. Важно е също така да се измисли механизъм за демократичен контрол от страна на регулаторните органи, а решенията за взаимното признаване също трябва да подлежат на контрол. Важно е всички органи, които упражняват регулаторно сътрудничество, да подлежат на контрол. В този контекст високата степен на прозрачност е изключително важна. Важно е също така да се приобщят заинтересованите страни и гражданското общество като цяло, за да може да се чуе техния глас. Всичко това се предвижда от Европейската комисия. И на трето място, регулаторното сътрудничество е изключително трудно и сложно начинание. Много усилия са полагани в това отношение от 90-те години на самите доведоха до ограничен успех по няколко причини. Чухме някои от тях – но включително и заради а, разпокъсаността и децентрализираността на а, регулаторните функции в САЩ. А, Европейския съюз а, а, се базира на одобрение от страна на правителствата, докато в САЩ се предвижда само сертифицирането. В момента се изготвя проучване, което има за цел да внесе допълнителна яснота. Проучването закъснява, но в него наистина става видно, че темата е изключително сложна. В заключение, по мое мнение, предизвикателството е свързано с отбелязването нещо на напредък в областта на регулаторното сътрудничество. Това е предизвикателството. Просто трябва да не бъркаме предизвикателствата. Важно е също така в контекста на автомобилния сектор да подчертаем, че е обещаващо да продължим с това споразумение за този сектор, защото автомобилните сектори са много сходни в много аспекти в САЩ и в Европа. И а, тук нещата не са толкова трудни, колкото при електронното а, инженерство, например. Автомобилният сектор по принцип вече сътрудничи а, с нас и подкрепя идеята за трансатлантическото партньорство, а това е много важно предварително условие. заключение, сътрудни... регулаторното сътрудничество е много обещаващо въпреки че то е основното предизвикателство. Но ако се справим добре, това ще е от полза на потребителите и по никакъв начин няма да засраши тяхната закрила. Благодаря. Благодаря ви, господин Матес. Третият ни оратор е госпожа Барбара Бонвисуто, която е заместник началник на отдел в Генерална дирекция ГРО на Европейската комисия. Заповядайте. Chair and good morning to everybody and thank you to both chairs for inviting благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Радвам се, че имаме дискусия за регулаторно сътрудничество в автомобилостроението, защото в крайна сметка това споразумение е за растеж и работни места. И очакваме увеличение на износа в всички економически сектори, като най-голямото увеличение ще бъде в автомобилопроизводството. Няма да коментирам темите, подчертани от колегите до тук. Нашият автомобилен сектор е най-големият износител на с някъде от около 15 милиарда евро годишно. Очакваме удвоение на този обем и дори повече. Нетарифните бариери дават някъде от 36% от митата ако приложите това към автомобилите, ще видите едно доста голямо число. Така че не сме доволни единствено от премахването на тарифите. Това не е достатъчно. Има нужда от регулиране, за да се постигнат целите за висока безопасност за хората и защита на околната среда. И двете регулаторни системи постигат тази цел. Но се знае, че американската и европейската система са различни помежду си. В момента става дума за сближаване на две различни системи, два различни регулаторни механизма, но общо взето резултата от тях като защита на потребителите общо взето е еднакъв. В комисията смятаме, че признаването на еквивалентност на някои технически регламенти би могло да бъде решение. Това трябва да се направи на базата на нова методика и в никакъв случай няма да има компромиси и отстъпления при защитата на потребителите. Естествено, има много технически разлики и трудности, за това. Нека да не се концентрираме върху отделните разлики, а да изберем една методика за съответствие, за да проверим дали в крайна сметка постигаме едно и също равно равнище на безопасност. В момента работим по такава методика и ще я предложим на Съединените щати гледаме резултатите, сравняваме данните за происшествията, какъв е резултата от регламентирането на безопасността. Вторият ни подход включва кластерите. Радвам се, че колегите при малко споменаха за този сегмент добре е да оценим техническото регулиране на най-вече с оглед на постигането на целите. Предните стъкла на автомобилите, фаровете, чистачките, спирачките. Ако се занимаваме с техническите разлики, ще се загубим в подробностите. Важното е резултатът обаче да е един и същ. И ако постигнем еквивалентност по общите въпроси, ще се получат и економическите ползи. И а, това ще бъде първата стъпка към а, бъдещо сближаване в регулирането. Освен на стратегическото значение за търговията между нас и тях, а, всичко това ще има а, а, огромно значение за създаването на световно техническо регулиране. Ето това са нашите аргументи за подхода, който предлагаме. Работим конструктивно с колегите в Съединените щати. Сега, след една година преговори, мисля, че е възможно през следващите месеци. Това е нашата цел – да посочим евентуалните резултати, които ни интересуват. Това е само една глава от преговорите. Не бива да забравяме другите глави. До тук имахме предвид действащото законодателство. Другата тема е, е бъдещото законодателство тук ще се опитаме да приложим двустранна хармонизация, да речем в сферата на новите технологии. Не бива да пропускаме и многостранните форуми. Споразумението от 1988 година е един възможен подход. Важно е да засилим изследванията в сферата на изследванията за регулирането ако работим заедно в тези изследвания, няма да имаме проблеми в бъдещите актове. Регулаторното сближаване е изключително важна сфера от преговорите, специално за автомобилите, трябва да има еквивалентност и хармонизация на бъдещото регулиране. Най-вече за новите технологии това означава сериозен ангажимент, както политически, така и технически. Благодаря на тримата специалисти. Сега ще дам думата на колегите за изказвания. Има вече желащи да вземат думата. Пак ли съм първа? Добре. Благодаря на експертите. Чухме доста интересни гледаща. Честно казано, това, което казахте за регулаторното сътрудничество и кластерния подход е доста уместно. Смятам, че сте прави, когато казвате, че отхвърляме текст, който все още не съществува. Но не това се върши от всички тук. На база на текст, който не съществува, някой вече казва, че всичко ще е супер, което също не е приемливо. Относно клъстърния подход, относно чистачките, спирачките, определено разбирам подхода. Трябва да сме сигурни, че те работят, че не остава вода по предното стъкло и че може, трябва да можем да спираме, когато искаме. Ако искаме да хармонизираме дейността, като имаме едни същи цели, тук няма проблем. Но има едно нещо, което все още не ми е ясно. А именно, как ще станат нещата на практика? Ако става въпрос за екологични цели, опазване на околната среда, ние посочихме какво искаме понякога целите се различават в Европа и в Америка. Трябва да помислим върху това в контекста на автомобилостроенето. Иначе кластърният подход ми се струва съвсем резонен от техническа гледна точка, но се питам до какво ще доведе, ако продължим по този път когато сме определили цели в други области различни от техническите. И на второ място имам въпрос във връзка с нещо, което чух. Чух, че регулаторното сътрудничество няма да има конкретен ефект върху нормотворческия процес в ЕСА. Имам голяма въпросителна тук. Ако ще има двустранна хармонизация, Какви процедури ще се използват за нормотворческата дейност в Европейския парламент? Ще вземем решение по международни договори или по актове, върху които работим, с които сме запознати. Благодаря следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че мога да говоря на чешки с един от експертите, който разбира мой език. Въпросът ми е господин Ходач. Ви споменахте за мандата за преговори. Засегнахме необходимостта от ясно сътрудничество в областта на регулацията. pokračovat, e, že jste všichni vlastně... Ако ми позволите, всички експерти казаха без да се занижава стандарта за безопасност. Това се повтаря от всеки. Това си е риторика, която се появява в целия дебат. Това е по-скоро защитен механизъм. По-скоро трябва да скажем, Дайте да подобрим стандартите. Дайте да положим максимално усилия, вместо да защитаваме абсолютно всичко. Това ще е много по-полезно за всички от двете страни. Вторият ми въпрос е сходен с този на госпожа Гепхарт. Какво ще стане на практика в автомобилостроението? строението? На практика какво ще стане? Как ще се извърши оценката на регулаторното сътрудничество? Ще има ли някаква предварителна оценка? Да речем да се каже, тази мярка не е уместна, затова и не е хубаво да се подходи по този начин. Какво ще стане на практика според вас, за да се прецени приложимостта? Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на всички експерти за ясните презентации, които показаха ползата на СМЕ на МСП от споразумението. Имам въпрос към господин Ходжа, който има дълъг опит с подготовката на споразумението за свободна търговия в контекста на регулаторното сътрудничество. Колко време ни е необходимо сега, за да изчистим всички тези въпроси? Въпросът го задавам не от гледна точка на политиката, а по-скоро от техническа гледна точка. Благодаря следващия оратор. Благодаря ви. Наистина мисля, че е добре да имаме втора кръгла маса, за да може да обсъдим по-общите понятия, които възникнаха по време на първото ни обсъждане. Въпросът ми въжеше и към първия кръг от оратори, но бих искал да го задам на вас – като че ли разсъждаваме последния начин. Светът е неподвижен, фиксиран и ние се опитваме да го оправим. А нещата много бързо се променят. В автомобилния сектор има нови технологии, които се разработват, но и не само. Да не забравяме автоматичното предаване, въглерода и така нататък. Всичко това е свързано с казаното от последният оратор. Та бих искал да попитам, как тези нови технологии и открития могат да бъдат включени в трансатлантическото партньорство? Ще могат ли да действат или напротив ще ни спират? А, обезпокоен съм от това, което чух преди малко. Трябва да засилим резултатите а, и научната и развойна дейност съвместно с САЩ. Има а, научни развойна дейност както в Европа, така и в САЩ. И а, в частност автомобилният сектор както в Европа, така и в САЩ, той подпомогна научната и развойна дейност. По време на кризи а, беше предоставена помощ, като например в Детройт в САЩ. А в Европа кризата в автомобилния сектор все още не е приключила. И а, аз не знам дали в инвестиционния план на господин Юнкер ще се предвиди нещо за автомобилния сектор и как всичко това се вписва в трансатлантическото партньорство. Благодаря, госпожа Краца Билт. Съвсем накратко. Не смятам, че всичко е супер. Ние слушаме хората по социалните медии и трябва да говорим на притесненията на хората, които имат истински опасения – ние сме длъжни дебата да почива на факти, данни, експертен опит. Да изтъкнем плюсовете и минусите. И притеснението от занижаването на стандарти. не казваме, че всичко е супер, но не можем да позволим такава важна търговска спогодба да остави потребителите в Европа да бъдат похитени от Америка, американските технологии. Кой ще е първи от експертите? Ще бъда кратък. Опазването на околната среда. Аз споменах този израз. Аз използвам примери в сферата на безопасността, но опазването на околната среда е подчинено на същия те принципи. Ако искате съвместимост и взаимна еквивалентност, не може да пренебрегнете екологичните аспекти. По-настоящем Евросекс и USEPA от 2010 има еквивалентен ефект. Сигурен съм, че комисията и американски регулатори ще погледнат една същата гледна точка на това. Не сме казвали и сме подчертали много пъти, че не искаме да се понижават стандарти за безопасност. Сега ще продължа на английски. Въпросът е, че увеличаването непрекъснато на стандарти за безопасност и ефикасността на горивото в корите, това е за което се бори индустрията през 10 години. Заради новите ресурси, които ще бъдат освободени като се премахнат нетърговските пречки пред търговете, ще има повече пари за стандарти за безопасност в автомобилостроените и инвестициите в нови технологии. Колко време ще отнеме, знае ли човек – Игнация ще ни каже колко време ще се нуждае той. Ние се надяваме да приключим 2015 година, но тези проучвания са много сложни. Отнемат време. Ако следваме клъстерния подход, искаме да покажем, че поне някои клъстери са еквивалентни. Надяваме, че до края на годината един или два клъстера, блока, ще бъдат считани за еквивалентни. И не на последно място научно-развойната дейност. Това е бранш, в който се инвестират много средства в тази дейност. Ако има сътрудничество с САЩ в изследванията преди законодателните актове, това ще е само от полза. Между другото, тези фирми са международни. Те имат седалище в Америка, Европа, в Китай, работят навсякъде. Това касае и научно-развойната дейност. Благодаря. На първо място прозрачността. Това е от особено значение. Включително участието по време на целия процес, независимо да говорим за еквивалентността и бъдещите регулации. Ние вече разработихме два сценария за показване на еквивалентност на някои области. Те могат да се видят по интернет, ще ви спратя препратките и ясно показват какво имаме предвид. Не съм сигурна дали ще прегледате всичките технически данни, но така или иначе ще получите идея за методологията, която имаме предвид – И това, което казваме за незанижаване на, на защита, ще видите, че не е просто само на думи. Това е и документирано. Относно научно-развойната ден, съвместните изследвания. Не мисля, че има риск конкуренцията. Идеята не е да се налага само едно техническо решение. Ясно, че по отношение на новите технологии, да речем автономни автомобили и така нататък, трябва да обменим опит, да видим какви са предизвикателствата и очакваното ниво на защита. Ако направим това още на етап научно-развойна дейност, ще е много по-лесно да се стигнат до сходни заключения по отношение на необходимите законодателни актове. И на трето място, относно околната седа, трябва да се обърне внимание на това. Не съм сигурен, че може да прилагаме една и съща технология, както за безопасността, така и за околната среда. В предишния доклад отчитаме необходимостта, евентуалната необходимост от прецизиране на методологията, за да може да се предлага и към екологичните въпроси. Въпросът е, че до момента EPA не се обсъжда с партньорите от САЩ. Обсъждам единствено безопасността. Но не е изключено в бъдеще. Включително и когато получим и съответния принос на бизнеса, да разгледаме и екологичните аспекти. Just with very briefly, most questions I think have been answered. Um, I... Съвсем накратко, защото мисля, че повечето от въпросите получиха своя отговор. Последните ми думи биха били следните. Трябва да не забравяме закрилата на потребителите, защото а, тук имаме традиция на закрила на потребителите, справяме се добре. А що се отнася до защита на околната среда, да, ако има еквивалентни норми, тогава можем да действаме. Ако не, тогава няма да договаряме този аспект. Европейския парламент ще има своята дума във връзка с хармонизацията, ако се промени регулаторната рамка. Тогава ще се прилага обикновената законодателна процедура. А на въпроса за взаимното признаване, въпросът е сложен. Трябва да се установят нови процедури. Европейския парламент, заедно с останалите институции, ще трябва да бъде адекватно представен. Благодаря, казва председателката. Господин Ходак, 30 секунди. 10, госпожо председател. А, много говорихме за прозрачност тук. Аз самия съм участвал в преговорите и никога не съм виждал такова високо ниво на прозрачност. Не съм го виждал при нито едни преговори, които Европейския съюз е водил преди с трети страни. Председателката, благодаря. Благодаря на експертите за техните презентации. Сега преминаваме към последната част на днешното изслушване, а именно заключителни думи. Преди да чуем госпожа Дита Шаранзова, която е докладчик по становище, бих искала да дам думата на господин Игнацио Берсеро, основен преговарящ за Европейския съюз от генерална съответно генерална дирекция на Европейската комисия, господин Берсеро трябва да следи за последователността на преговорите по трансатлантическото партньорство. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да бъда тук. Аз присъствах още от самото начало на днешното изслушване. Вашата комисия отговаря за някои от най-важните аспекти на трансатлантическото партньорство, важни от економическа гледна точка, но и свързани с големи предизвикателства. Във връзка с регулаторното сътрудничество, бих искал да кажа няколко думи, а накрая ще се спре на въпроса за правомощията на вашата парламентарна комисия, защото това може би е една от най-критичните точки на тези преговори. И така, първо, всичко, което правим във връзка с регулаторното сътрудничество в рамките на трансатлантическото партньорство – се прави на базата на следния принцип. Не може да се стига до снижаване на нивото на закрилата, което сега съществува в Европейския съюз. Нивото на закрила трябва да остане това, което е предвидено в европейското законодателство. Това е основният принцип, който прилагаме и той присъства във всички преговори по всички области. Разбира се, можем да се споразумеем за критерии, които отиват отвъд вече предвидената закрила и това би било още по-добре. Но основният принцип е, че при никакви обстоятелства няма да се съгласим с нещо, което би довело до занижаване на сега съществуващото ниво на закрила. Когато преговаряме, ние преговаряме набор от хоризонтални правила, които ще трябва да бъдат ръководни линии за нашето регулаторно сътрудничество за в бъдеще и преговаряме също така и някои аспекти в редица ключови сектори. Аз бих искал да поговоря за две глави от трансатлантическото партньорство, защото беше направена препратка към тях в днешната дискусия. Първо, хоризонталната глава за това, което наричаме регулаторно сътрудничество, въпреки че Европейския съюз съвсем наскоро направи предложение, предложение, което като всички останали предложения е публично, т.е. всички имат достъп до него. Та съвсем накратко, какво искаме? Бихме искали да има добре структуриран регулаторен диалог с САЩ. И то двупосочен диалог – това означава, че е, ние имаме възможност да чуем мнението на американските регулатори, когато ние разработваме ново законодателство, но очакваме от тях същата възможност. Те трябва да знаят нашето мнение, когато изготвят своето законодателство. Основният принцип, който защитаваме тук е пълно равновесие и баланс в регулаторния диалог е, до сега не винаги е имало такъв, затова се опитваме да въведем тази структура. Тя трябва да стане част от трансатлантическото партньорство. В този е, диалог е важна регулаторната автономност. По никакъв начин никой не може да се намесва върху правомощията на Европейския парламент, на Европейската комисия или на съвета. Не може да има намеса, когато те взимат решение в рамките на регулаторния процес. Целта на регулаторния диалог е следната да се гарантира, че регулаторите от двете страни спазват ангажиментите в рамките на партньорството и упражняването на контрол върху правилното прилагане на взетите решения. Това може да стане само като се наложат нови приоритети на регулаторните органи, но не става дума за намеса при вземането на което и да е решение. Всяко решение се разработва в съответната институция в Европейския съюз или в САЩ. Ви повдигнахте един много важен институционален въпрос, който ще трябва да бъде обсъден с вас, с Европейския парламент. Трябва да помислим кой е най-добрият начин за включване на Европейския парламент в нашата работа. Изцяло съм съгласен, че а, и в другите институции има хора, които биха искали да обсъдим този момент. Да, действително нуждаем се от задълбочена дискусия и размисъл. Следващата глава е така наречената глава за техническите бариери пред търговията. В рамките на първия панел от дискусии днес имахте възможност да го обсъдите. тук ще имаме доста трудности защото има различия в САЩ и Европейския съюз. Това е и доста критичен аспект, защото се опитваме да постигнем по-добро сътрудничество между европейските организации за стандартизация и тези в САЩ. Постепенно ще трябва да се стигне до по-уеднаквени стандарти в Европа и САЩ, затова смятаме, че по-тясното сътрудничество между сертифициращите органи и в двата партньора са важни за преговорите. Разбира се, оценка на оценката на съответствието също е много важна. Тя е важна за европейските компании, които искат да продават в САЩ, те искат високо ниво на оценка на съответствието. Това се отнася най-вече за машиностроенето, това е сектор, който в момента се обсъжда. намаляването на разходите по изготвянето на оценката на съответствието също е наша цел. Това трябва да се случи както в Европа, така и в САЩ. Опитваме се в трансатлантическото партньорство да уредим и този момент. Много неща бяха казани от Барбара и господин Ходък във връзка с автомобилостроенето. Важно е да се постигне голяма ефективност на регулаторното сътрудничество в този контекст. Разбира се, да не забравяме и другите браншове. Обсъждаме и инженерния сектор, фармацевтичния сектор, козметичните продукти, информационните и комуникационни технологии. Всички те биват обсъждани в контекста на трансатлантическото партньорство. Обсъждат се конкретните цели, които могат да бъдат постигнати без, разбира се, да се стига до занижаване на нивото на защита. Колко време ще отнеме това? Това е въпрос без отговор. Работим интензивно, заедно с американските регулатори, защото беше важно да получим пълна ангажираност от тяхна страна. Нашата работа почива на доказателства, на факти като скоро ще бъде изготвена, изготвено и становище. Опитваме се да постигнем осезаем резултат в този сектор в рамките на разумен график във връзка с обществените поръчки, вашата комисия отговаря за обществените поръчки в Европейския съюз. Не бих казал, че тази тема е най-трудната по време на преговорите. Основният ни проблем е, че за сега няма равнопоставеност. Американските компании могат да участват при търгове в Европейския съюз в рамките на директивата. Те не са дискриминирани. За съжаление обаче европейските компании не се ползват от същото третиране в САЩ. Основната ни цел в рамките на преговорите е да се стигне до равно третиране на компаниите в областта на обществените поръчки. Благодаря. Благодаря, господин Берсеро. Сега да чуем госпожа Шаранцова, докладчик. Благодаря, госпожо председател. Трудно е да обобщя. Първо, мисля, че обмена на мнения беше изключително интересен и се надявам, че ще продължим дискусията през следващите седмици и месеци в нашата парламентарна комисия. На второ място, от днешната дискусия стигнах до следният извод. Имаме две големи законодателни планини, които се намират от двете страни на Атлантик. За мен трансатлантическото партньорство представлява мост между тези две законодателни планини. То може да нареши всички проблеми, но то все пак представлява златна възможност и смятам, че ние не трябва да я пропускаме. Смятам, че този, на този мост трябва да се гледа като на економически избор за нашите компании и граждани. Сега преговарящите ще трябва да изградят колкото се може по-солиден мост. Европейския парламент е готов да ви помогне при изграждането на този мост и се надявам, че скоро ще ви видим отново в нашата комисия за следващия обмен на мнения. Благодаря ви. Преди да дам думата на госпожа Форта за заключителни думи, бих искала и аз да кажа нещичко. Най-напред благодаря на всички, които се включиха в дискусията, на експертите, благодарение на техните познания, те задълбочиха нашите по тази тема. Необходимо е да, да, да работим, за да може преговорите да доведат до дългосрочни резултати за нашата конкурентоспособност и за европейските граждани. Преговорите по трансатлантическото партньорство ще продължат и е важно преговарящите да знаят кои са най-деликатните теми по отношение на закрилата на потребителите и закрилата като цяло. Парламентарна комисия Инта ще продължи своята работа и ще следи отблизо всичко случващо се в рамките на преговорите. Сега да чуем госпожа Форд, която ще закрие днешното изслушване. Благодаря ви. Съвсем накратко бих искала да кажа как виждам аз нещата след днешната дискусия. Да, Трудно би било да се премахнат бариерите, но трябва да помислим за потенциалните печалби от премахването на нетарифните бариери. От първата презентация чухме, че между 50 и 55% е ползват от премахването на нетарифните бариери. Това е основното предизвикателство, защото трудностите винаги се крият в подробности. Опитваме се да изградим мост между двете страни на Атлантика. Чухме докладчика преди малко. Проблема идва от това, че планините са оформени по различен начин от двете страни на Атлантика. Затова трябва да изградим този мост или по-скоро тези мостове между различните сектори. На няколко пъти бе акцентирано върху това, че няма да има занижаване на нивото на закрила, ако има различно ниво на закрила в САЩ, ние ще се придържаме към нашите стандарти. По никакъв начин не може да се стигне до занижаване на европейските стандарти. Организациите за закрила на потребителите се безпокоят. Аз, доколкото разбирам, вие се безпокоите, защото не сте били, не сме се допитали до вас по-подробно във връзка с преговорите. Тук в залата имаше много европейски депутати, които ви чуха. За това се обръщаме и към основния преговарящ на Европейския съюз и бих искал да го помоля да се вслуша във вашите притеснения. Защото трябва да запазим доверието на потребителите. Никой не желая да се занижават нашите стандарти. А, да, има рискове за в бъдеще и човек никога не може да предотврати всякакъв риск, който може да възникне в бъдеще. Но а, нека все пак да разгледаме проблема, нека да го осъзнаем и да се опитаме да следем до минимум рисковете за в бъдеще. Мисля, че днешната ни работа а, беше отлична, тъй като отбелязахме крачка напред по отношение на прозрачността. Благодаря, Игнасио, за това, че ни напомни и частта за обществените поръчки. Това е важна тема за нашата парламентарна комисия. За нас обществените поръ... в Европа обществените поръчки са отворени за всеки световен играч, който би желал да участва. Затова искаме същата прозрачност и недискриминация по отношение на европейските компании. Благодаря ви, благодаря и на преводачите.